с правилника могат да представят писменно изказване, стига да не превишава лимита от 200 думи. Благодаря. Сега преминаваме към следващия дебат по темата Мавритания и по-конкретно случая на Бирам Дах Абеит. Думата има госпожа Лохбилер. Благодаря. Уважаеми колеги, Мавритания през 1921 е, година официално е казала, че няма да има робство вече в тази страна. Но в Мавритания въпреки това продължава да има робство. Мавританското правителство <clears throat> би трябвало да вземе предвид работата на международните организации и на организациите в Мавритания, които се борят против робството. Но ситуацията показва е, точно обратното. С днешната резолюция апелираме към правителството да преустанови преследването на активистите, които се борят срещу робството. Особено е, се застъпваме за биранта Абейт. Ние осъждаме неговото задържане. Ако Мавритания иска да се освободи от робството, трябва да се освободи от бедността на заробените хора, т.е. народа на харатините трябва да получи правото да притежава земя. Мавританското правителство трябва тук да предприеме категорични мерки международните предприятия, които действат в Мавритания, не бива да използват детски труд и насилствен труд. Задача на ОНЕ е да се осигури да се преустанови търгуването на продукти, получени от насилствен труд. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Днес говорим за Мавритания, за Бирам да Бей. Темата не е лека. Аз предложих да обсъдим тази тема. Лично, защото съм се срещам с Бирам да Бей неколкократно. Той се бори и срещу рабството в Мавритания от много години и аз се чувствам лично ангажиран с тази тема, включително и емоционално и настоявам пред мавританското правителство да освободи този човек, който се бори за доброто на страната си. Мавритания е крайно време да престане с отричането на действителността рабство в, Мавритания има, то е разпространено и трябва да се продолее за доброто на мавританския народ. Госпожа Житнарска има думата. Пекне. Ай напрек тому, че са пише рок 2014, existuje na svete štát, kde nie je prítomná... Благодаря. През 2014 година имаме все още робство в света. Е, става дума за истински роби, става дума за господари, които решават какво да правят, които се разпореждат за живота на, на своите роби. И то в страна, където робството е забранено със закон. Апелирам към прави, правителството на Мавритания да преустанови тези практики и да пусне на свобода господин Бирам да Абейт. Трябва да се уважават не само човешките права в страната, но и законите на Мавритания. Не би трябвало е, търговските ни интереси да ни заслепят за ситуацията в страната. господин Вайденхалцер. Знаем, че Бирамта Абейт е активист, който се бори за благото на страната си, страна в която все още има робство. Този човек се застъпва за една модерна и се бори за една демократична Мавритания. <clears throat> Той провежда кампания, която осведомява хората за техните права. За това той е арестуван и го заплашва смъртна, смъртна присъда. Той и неговите последователи трябва да бъдат освободени. Мавритания трябва да изпълни международните си ангажименти. Надявам се тази резолюция да опосредства диалога с мавританското правителство за да може ситуацията в страната да се подобри. Благодаря, господин Корал. Благодаря, господин председател. Един доклад на Amnesty International говори за от 3 милиона и половина души, 700 хиляди живеят почти в робство. Робството в Мавритания съществува и то в различни форми, незаплатен труд. Деца, които са наследствени роби. Робството в Мавритания означава собственост на бял собственик. Ситуацията е още по-тежка. Всеки ден тези роби са унижавани, лишавани от права. През 2014 година поне 9 активисти, борещи срещу робството, са арестувани. Бирам Даха Абейт е виновен за това, че се бори срещу тази драма. Европейския съюз трябва да направи всичко възможно да принуди Мавритания да освободи всички затворници на мисълта. Господин Депре има думата. Благодаря, господин председател. От името на групата на либералите искам да изразя публично нашата подкрепа за тази резолюция и да повторя призива за освобождаване на Бирам Даха Бейте, да се сложи незабавен край на робството. Отбелязвам, че в тази резолюция отсъстват няколко точки, отсъстват. Ние поискахме Мавритания да, за, да, да подпише а, конвенция. Също така поискахме да започне диалог по правата на човека по точка 8 от договора за Котоно. Отказано беше. Поискахме комисията да започне официални консултации в съответствие с член 96 за всички форми на нарушаване на правата на човека. И тук получихме отказ. Не знам защо тези защо, не знам защо тези искания бяха отказани. Благодаря, госпожа Сенра. Благодаря, господин председател. Член 4 от Световната декларация за правата на човека, която наскоро му отбелязахме, забранява всички форми на рабство, но 29 милиона души по света всъщност са държани в рабство. 4,5 милиона души, съдържани в сексуално робство. Така че не можем да си затваряме очите. Трябва да настоим Мавритания да освободи Бирам да Абейд. Трябва да призовем Мавритания да забрани рабството и да предприеме мерки – а Европейския съюз трябва да приеме мерки, за да принуди международните компании по света да спазват това също. Господин Поляк. Система отродстви. Господин Полчак. Мавритания бе последната страна, която забрани робството през 1989 година. Но въпреки това в Мавритания има робство. Според международни доклади в Мавритания 4% от населението живее в робство. Вижда се колко е трудно да се променят традиции в, е, традициите в едно общество, но това не може да е извинение за ситуацията. Европейския съюз трябва да помогне на страната да преодолее робството. Благодаря на господин Преда, Преда за това, че инициира тази резолюция. Следващият оратор, господин Газбара, вероятно не е в залата, не го виждам. Не е. Тогава следващият оратор, госпожа Вержа. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Интересна държава Мавритания. Президента Мохамед Хуб Хасис е демократично избрана от, не, от независимостта на Мавритания. Също времено това е страна, в която а, е, има робство и а, е, има всякакви видове трафик. Расизмът а, е, нанася огромни щети в Мавритания и той продължава да институционализира а, въпреки това, че робството е забранено. От 2008 година насам Бихрам Дахабейт се бори срещу рабството, но бива обвинен а, в а, богохулство. И се затвора. За това ще гласувам в подкрепа на тази резолюция. Недопустима е тази ситуация. Благодаря, господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Още един път говорим за Бирам Дахабек. Храбър активист, който на 11 ноември беше хвърлен в затвора заради борбата му срещу този бич, който засяга жени, деца и други, които са, които са принудени да живеят като роби. Робството в тази страна, робството е официално отменено, но заедно с това хората, много хора живеят в условия на робство. Дадени са 99 е, милиона за развитие, но, да, но по този начин ние ставаме съучастници на правителство, което не разбира, че без е, спазване на правата на човека не могат да бъдат приятели на Европа. Е, ние призоваваме върховният представител да направи всичко възможно да бъдат освободени тези хора. И Бирам Дахабей трябва да бъде освободен. Целият народ на Мавритания трябва да бъде освободен. Благодаря, господин Епитидеус. Благодаря. 20% над 20% от населението в Мавритания са роби. И вместо правителството да се опита да подобри ситуацията, какво прави правителството? То затвори е, председателя на организацията, която се бори срещу робството. Това бе е, господин Пирам да Абейт. Е, Затворени са и неговите последователи. Това е антидемократично, но ако едно правителство на една демократична страна, прави това, което прави и гръцкото правителство, а гръцкото правителство 14 месеца задържа без причина председателя на Златна Зора. Добре, питам, защо нямаме същата чувствителност е, е, въпросът беше засегнат вече от моя, моя колега. Е, искам само да с това да подчертая, че тук става дума за двоен стандарт. Господин Бента. Вента. Е, пане хоч Przewodniczący, волниство знешено в w допиро в 81-м року. Господин председател, въпреки че робството в Мавритания беше премахнато през 1981 година, няма а, законодателни актове, които да пречат на фактическото робство. Робството се наследява. Това не може да бъде приемливо, защото Мавритания е страна на АКТБ. Ние трябва да окажем подкрепа на местните активисти и за това аз искам да изкажа подкрепата си за Бирам Дахабейт и всички останали, които се борят против робството, е, заради което са в затвора. Не можем да не искаме от правителството да премахне робството. Само по този път може да се стигне до, до диалог. Благодаря, господин председател. За трета година обсъждаме правата на човека в тази част на света. И е просто трудно да се повярва, че в наше време, в нашия век все още говорим за робство. Мавритания всъщност е последната страна, света, офи... която официално премахна робството рабството през 1981 година. Обаче, е, вече 30 години по-късно, е, оценките показват, че между 4 и 20% от хората, живеещи в Мавритания, всъщност е, живеят в условия на робство. Трябва е, да се даде възможност на харатините да притежават земя и господин Дах Абей трябва да бъде освободен. Благодаря. Преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Има няколко желаящи, има много желаящи, но няма как да дам думата на всички. Госпожа Герингер има думата. Благодаря, господин председател. Пирам да Абейд е председателя на организацията, която се бори срещу робството. През 2013 година той бе награден с наградата на ОНЕ за човешките права, но на 11 ноември той и други активисти след мирна демонстрация бе арестуван. Ние апелираме за неговото освобождаване. Мавритания е наш партньор, ние имаме споразумение с нея. И да ясно да кажем, че Европейския съюз е против рабството, против детския труд, против насилието. Е, трябва Мавритания да изпълни своите ангажименти, които е поела. На това трябва да настояваме. Европейският съюз и външната служба трябва да укрепят връзките си с Мавритания с цел да защитят по-добре активистите в страната. Господин Мариас. Господин председател, това е резолюция, която е свързана с защита правата на човека. Тя не е политически мотивирана, както предишната за Венецуела. Тук действително не можем да не кажем, че не искаме да се сложи край на преследването на активисти като Бирам Дахабейт. Тук Европейският парламент действително защитава правата на човека. Само че Европейския съюз трябва да направи същото за, на, за случаи на нарушаване на правата на човека в страни, в които хората страдат от меморандуми, от действията на тройката, които всъщност нарушават правата на човека. Ние се обърнахме с въпроси към институциите и причините, поради които правата на човека в страни като Гърция не се спазват, е наличието на меморандуми. Благодаря, господин Яковик има думата. Благодаря. Фактът, е, че днес говорим за страна, която е наш партньор, но страна, която практикува робството. Мавритания, дами и господа, е, е член на Средиземноморския съюз, т.е. един съюз, който ние съосновахме. Аз подкрепям тази резолюция и искам ясно да кажа, че очакваме от госпожа Могерини да направи всичко, за да бъде освободен господин Пирамда Апейт, защото той е символ за борбата в Мавритания за свобода. 20% от населението в Мавритания живее в робства. Очакваме много решителни действия от госпожа Могерини. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Приемаме с удовлетворение неотложната резолюция на Европейския парламент за нарушението на правата на на човека в Мавритания, по-конкретно случая на Бирам Даха Бейт и други членове на неговата организация Ирам. Запознати сме с случая на Бирам Бейт и неговата битка против робството. Той, е об... той беше обвинен и за апостазия и богохулство. Той създаде инициативата за възстановяване на движението за премахване на робството. Като политик и кандидат за последните президентски избори, той, по, той беше арестуван заедно с други членове на ИРА Обвинението е нарушаване на обществения ред и принадлежност към непризната организация. Според неговата организация това се използва за да се попречи на усилията за възстановяване на правата на човека в тази страна. Властите в Мавритания декларират, че Бирам е в ръцете на съда. Ние сме много разтревожени от последните арести. Чрез нашата делегация в Мавритания ние сме в редовен контакт с организацията на Бирам. Получаваме информация за а, неговото положение. Използваме всяка възможност за да водим диалог с органите по този въпрос. Посланниците на Европейския съюз в Мавритания ни представиха случая за, на Бирам веднага след ареста и бяха проведени разговори през декември в рамките на предвидения политически диалог по споразумението Котону. Европейския съюз потвърждава необходимостта от спазване на правата на човека и правата на Бирам липс, отсъствието на дискриминация спрямо всички общности са задължителни за единството и стабилността на страната. Европейския съюз ще продължи да следи отблизо случая на Бирам Дахабей. Ще продължим да разговаряме с гражданското общество и властите, за да бъде за той третиран по безпристратен начин. Ние при необходимост няма да се поколебаем да предприемем допълнителни мерки. Бяхме информирани, че процесът може да се проведе още днес. Делегацията на Европейския съюз следи ситуацията и следи отблизо процеса, който би трябвало да се проведе максимално бързо. Европейския съюз води редовен диалог с Мавритания по правата на човека. Ние подкрепяме правителството в ангажимента му да засили институциите и да приеме законодателство, което е съзвучно с принципите на правата на човека. През май през март 2014 година Мавритания прие пътна карта възоснова на препоръки на ОНЕ за премахване на всички остатъци от робството, също така по ангажимент за създаване на съд. Европейския съюз насърчава правителството да приложи на практика път, пътната карта. В водим диалог по тази връзка с ОНЕ. Ние водим диалог с защитниците на правата на човека, за да имаме пълна представа за ситуацията и да разберем как правителствените сили е, гледат това предложение. Надявам се, че Европейския съюз ще финансира проекти в областта на правата на човека и демокрацията. Това ще бъде полезно за местните НПО. Случаят с Бирам ни показва, че предстои много работа в рамките на нашия диалог и сътрудничеството с Мавритания. Въпросът за правата на човека, в това число робството и други проблеми все още са сериозни. Случаят с Бирам и други случаи ще останат в центъра на нашите приоритети и дипломатическите ни усилия. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Делаведова. Моля за тишина. Моля за тишина, ако обичате. Много е трудно да чуем какво казват ораторите при този шум. Ще ви помоля